Guten, Morgen. Wir nehmen unsere Arbeit. Добро утро. Започваме с работата по дневния ред. Ще ви напомня за информацията в е, бюлетина на нашата комисия Контнюс. Там има указания за езиковия режим. Имайте предвид, че разходите за превод са а, солидни. Е, нямате представа колко струва 10 минути е, превод, така че е хубаво да започнем веднага. Е, е, прескачаме съобщенията. Е, всъщност това бяха съобщенията и сега преминаваме направо към е, трета точка, специален доклад във връзка с ефективност на подпомагането на аквакултурите, предоставено от Европейския фонд за рибарство. Томаш Здеховски има думата. Благодаря, госпожа председател. Ще говоря на чешки. Госпожи и господа, добро утро. Позволете ми първо да благодаря на господин Кардив за неговата е, чудесна работа Е, в областта, която ще разглеждаме, става дума за специален доклад е, във връзка с освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2013 година. Ефективност на подпомагането на аквакултурите. Това е изключително интересна тема. Както е, Европейската сметна палата е посочила, не винаги е, можем да сме особено доволни от всичко, което се прави във връзка с управлението на дейността на, е, в областта на аквакултурите. Преди години е, започна развитието в тази сфера и междувременно вече е, има редица е, препоръки. Е, включени в е, доклада на Европейската сметна палата. Е, с някои от тях аз не съм съгласен, е, но струва ми се, че причината трябва да се търси най-вече в липсата на финансиране. Програмата Life за опазване на околната среда също съдържа немалко слабости. От друга страна, е, държавите членки не винаги успяват да постигнат необходимата добавена стойност, разходвайки средствата, отпуснати им по редица помощи от фонда. Много важно е, е комисията да предприеме необходимите мерки, е, така че държавите членки да променят подхода си. Ще попитам комисията как смятате да промените основните елементи в програмата, така че да предизвикаме именно този обрат в е, поведението. Средствата по линия на фонда е, много често се разпределят по различни проекти, е, които същевременно не винаги обаче е, отговарят на необходимите изисквания за качество. И това на практика се оказва едно разхищение на средствата. Не, на последно място и това е причината за евроскептицизма, който, за съжаление, в момента се увеличава и засилва сред гражданите на Европейския съюз. В Чешката република, в град Колин, бе подготвен един доклад, който бе предназначен вече за медиите, за обществеността и в който се поставя искането за е, един преходен, в който да се промени е, политиката и най-вече е, конкретните мерки в това отношение, за да се подобри и разбирането сред гражданите за някои от нашите политически действия. Как ще убедим гражданите за това, че е, средствата, отпуснати по е, линия на Европейския фонд за рибарство, действително се използват ефикасно, целесообразно? Е, какви трябва да са последствията от вашите констатации и препоръки в доклада? Е, господин Кардив, е, имате е, думата, за да ни съобщите какво мислите по последващите действия след изготвения доклад. Благодаря, госпожо председател. Устойчивостта в сектора аквикултура е всъщност основната цел в тази област Междувременно относителният дял на сектора аквакултура се увеличи значително, така че Сметната палата реши, че би трябвало да се разгледа ефективността и ефикасността на изразходваните средства в рамките на Европейския фонд за рибарство за на аквакултурния сектор. Испания, Франция, Португалия, Полша, Румъния е, всъщност увеличиха много дела на аквакултурата, около 50% от е, е, аквакултурния сектор в Европейския съюз се пада на тези страни. Необходима е рамка за подпомагане на е, средствата и действията, е, с които е, се прилага политиката по отношение на рибарството и аквакултурата в Европейския съюз. Що се отнася до прилагането и формирането на тази политика, трябва да отбележим това, че има желание, декларирано желание за подпомагане че аквакултурното производство би трябвало да е, бъде е, стимулирано е, по линия на различни финансирания и че държавите членки трябва да положат максимални усилия за правилно изразходване на средствата и постигане на добри резултати. Що се отнася до равнище проекти и прилагането на мерките е, и изискванията е, забелязваме е, слабости, кажи речи във всички държави членки. Устойчивостта при развитието на сектора представлява особена трудност и би трябвало при всички положения, когато се извършва контрола, да се обърне особено внимание на последователността, на съгласуваността на мерките, което не винаги е на лице. Държавите членки очевидно не са в състояние да намерят задоволителни начини за финансиране Така че като цяло заключението не е положително, не са постигнати целите, е, е, поради които са изразходвани съответните средства и е, има коментари във връзка с е, препоръките. Е, не винаги става дума за това, че не се изпълняват точно изискванията, но е, има редица слабости при изпълнението на целите, които дават възможност да се направи заключението, че средствата не се използват ефикасно и ефективно. Да, хубаво би било да помислим за финансиране, макар че естествено това е болният въпрос в условията на кризата. Не бива да се допускат разточителни инвестиции в области, които очевидно не са пряко свързани с целите, които сме си поставили. Е, забелязахме при немалка част от е, изследваните предприятия в аквакултурния сектор именно една такава тенденция за разточителство. Нека да поговорим малко и за е, отговорността на комисията. Комисията е, вече заяви, че е готова да е, изпълни е, препоръките. Но е, необходими са и много подобрения, най-вече по отношение на изпълнението на многогодишните планове е, за сектора аквакултура в рамките на регламента за ефикасност и ефективност на аквакултурния сектор като част от мерките за селското стопанство. Ние очакваме е, комисията да вземе е, при сърце всички препоръки и да последва е, с конкретни действия за подобряване на резултатите. Благодаря, позволете ми да благодаря и на моя колега господин Фил и на вашия докладчик за работата, която са извършили. Благодаря ви. Е, е, е, вие получихте веднага след докладчика думата, може би трябваше в обратния ред да следвам, но моля за извинение. Оказва се, че в този Европейски фонд има твърде много средства. Представителя на комисията би насладил, би могъл да ни каже какво точно означава това. Благодаря госпожо председател. Не, не бих искал да доизясня как точно гледаме на въпросите, повдигнати от уважаемият член на Европейския парламент относно въздействието на економическата криза и неспособността на Европейския съюз да увеличи производството на аквакултури през последните 10 години. Според нас економическата криза беше един от редица фактори, които възпрепятстваха доброто развитие на аквакултурите в Европа, но със сигурност това не е единственият фактор. И след това той имаше своето, кризата имаше своето отрицателно въздействие. Една сред, пак казвам, един сред от многото фактори, които възпрепятстваха подемът на аквакултурите всички положения, госпожо председател, е важно да отбележим факта, че в последния доклад, публикуван от службите на Европейската комисия относно положението, състоянието на аквакултурите в Европа, започваме да отбелязваме положителни тенденции, ако не в цялостното производство, то поне в равнището на средното, средният рандеман и способност на сектора. Тези тенденции ще бъдат потвърдени от последващите доклади, но мисля, че по че последната добра новина идва факта, че макар за системата, която да сме изготвили, да не се умя да увеличи производството на аквакултури в Европа, при все, все пак е успяла да подобри конкурентоспособността и а, нещо на печалби в сектора. Така че има и някои положителни тенденции, които бяха отразени в последния ни доклад относно аквакултурите. А сега се връщам на доклада на Европейската сметна палата. Много ясно беше да почитая, госпожа председател, че ние до голяма степен споделяме техните заключения. Всъщност тези заключения почти не ни изненадват, защото в ежедневната ни наблюдение на аквакултурите в Европа, със сигурност сме се убедили в заключението, до което достигна и сметната палата и по този повод си сме почти напълно съгласни с нейните заключения. Какво направихме за да поправим пропуските? Също имахме една златна възможност да поправим грешките, защото през период за 2013-2014 година, когато таните вече бяха на разположение, имахме две възможности а именно новият основен регламент за обща политика в областта на рибарството и новият инструмент за подкрепа на рибарството и аквакултурите и така успяхме да се съответните колективни мерки. Какво направихме? Най-напред Европейската комисия направи някои доста смели предложения в това отношение и като цяло ми се струва, че с законодателите подкрепиха нашата идея. Днес разполагаме с една нова рамка, която беше обектът на консенсус от, двете, от двамата са законодатели. Така че факт е, че двата съдогателни органа решиха, че това е една добра рамка. Какво вече ще успее да постигне тази рамка, ние се надяваме да отговори на проблемите, установени от Светната палата. Първо трябва да признаем, че финансирането на факултурите в Европа като цяло беше прекалено безусловно. Разбира се, комисията няма изпълнителна власт и не може да определя кои проекти ще бъдат финансирани от държавите членки, кои няма да бъдат, но като цяло сме в една област с силно ограничена възможност за действие на страна на Европейската комисия предвид системата за съфинансиране по европейските фондове. При след това, според нас, в много случаи финансирането на културите не беше достатъчно селективно, т.е. нямаше достатъчно добър подбор на добрите проекти. И още по-важно, госпожо председател, е една система, в която много потенциално добри инвестиции не бяха извършени поради известно равнище на несигурност за това какво е допустимо и какво не е допустимо от, от в рамките на законодателството за опазване на околната среда на Европейския съюз. И тази липса на сигурност е един от основните проблеми, които трябва да разгледаме. И така какво направихме и какво решение взеха с законодателите? До голяма степен в съгласие с комисията. Казвам след думи, за първи път има ясна, има отделна глава в основния регламент за опор, който определя политическите е, ръководни насоки по отношение на факултурите. И това се появява за първи път. И като цяло основната, основната насока е, че факултурите е, са допустими за подкрепа от страна на фондовете. Това беше до момента. Но в самият регламент за опор никога не е има политически принципи, които да са правно обвързващи за държавите членки. Сега вече разполагаме с такива разпоредби. Цяла една глава в е, основният регламент на опора. И това е важно, защото по този начин, пак казвам, тези принципи за първи път стават правно обвързващи за държавите членки. На това място в контекста на новата многогодишна финансова рамка, и новите структурни фондове. Също така за първи път разполагаме с механизъм за ексанте за предварителна условност. Както казах, до скоро финансирането на факултурите беше прекалено безусловно. Тоест, държавните членки финансираха всичко без да правят надежден подбор на проектите. Сега държавите членки ще имат достъп в рамките на оперативните програми до средства за финансиране на аквакултурите след представянето на стратегически план. И в рамките на този стратегически план те трябва да направят преди всичко две неща. На първо място да си свършат, да си напишат домашното, т.е. да премахнат националните бариери за инвестиции в областта на аквакултурите и в частно да се заемат с по, да, да изграждат на по-успешно управление на крайбрежните региони, с което да се подобри цялостната организация на крайбрежното развитие и да се насърчи развитието на аквакултурите. Наясно сме, че липсата на интегрирано управление на крайбрежието до голяма степен е причина за не извършването на важна част от инвестициите. Друг важен елемент е как държавите членки възнамеряват да приложат и досъществят на практика приоритетите на Европейския съюз, заложени за първи път черно на бяло в регламента за опор. И с други думи, за първи път средствата, които са налични за аквакултури в Европа, не се отпуска безусловно, а е това финансиране е обект на предварителна условност и съответно държавите членки трябва да изградят да изготвят планиране, проекти, да, се, да подберат най-добрите проекти и да разрешат висящите проблеми от национална компетентност, които към момента бяха основните проблеми, стоящи пред успешното развитие на аквакултурите. Тук говорим не само за управлението на крайбрежните региони, но и прекомерната бюрокрация, прекомерното бюрократично бреме, което е съществен проблем, един от основните препятствия пред устойчивото развитие на аквакултурите в редите държави членки. Всички тези мерки сега вече са заложени като задължителни изисквания в рамките на процедурата за предварителна за, за изпълнение предварителните условия за отпускане на финансиране. Според нас тези критерии са смислени и качествени. Допълнение предприехме и други мерки. Вече споменах факта, че е липсата на сигурност за това как развитието на аквакултурите се съчетава с зачитането на законодателството за опазване на околната среда и най-важният въпрос в каква степен аквакултурите са съвместими с програмата Натура 2000. Това е въпрос, на който до момента нямаше добър отговор, затова съвместно с Генерална дирекция околна среда ние изготвихме ръководни насоки за условията, при които аквакултурите могат да се развиват в съвместимост с Натура 2000. По този начин мисля, че разпъсваме голяма част от съмненията и предоставяме необходимите условия, които ще гарантират сигурност на инвестициите структурите, за да бъдат те наясно кои са а, съвместимите мерки за развитие на културите, кои не са. Освен това, в контекста на структурните фондове също има три важни механизма, госпожо председател. Първият е финансирането на аквакултурите и други дейности в областта на рибарство. За първи път се осъществява съгласно водещите цели и приоритети на Европейския съюз. И така новият ам, ам, фонд за рибарството е много по-добре вписан в цялостната политика, сравнен с предишните подобни инструменти. Освен това, разработихме резерв, свързан с а, резултатите. Или казано с други думи, през 2015 година може да допусне допълнително финансиране за просителите с най-високи резултати. По този начин се насърчава добрите практики, свързани с добро планиране на културите. Освен това, засилихме системата за контрол и мониторинг, за да разполагаме с много по-добър мониторинг отколкото в миналото. Но пак казвам, разбира се, има и проблеми, макар че вече да разполагаме с обективни критерии, в основа на които да наблюдаваме развитието на аквакултурите ежегодно. И не на последно място ще излезем с предложение за регламента за събиране на данни, който е много важен, за да гарантираме, че всички необходими данни в рамките на ОПОР се основават на надежни източници, основа на които се изготвят научните съвети. Сега вече искаме да използваме този аргумент за на събиране на данните и за аквакултурите, тъй като към момента аквакултурите се характеризираха с недостатъчни данни. В този, този почтов момент, който ще ви бъде представен след няколко месеца, възнамеряваме да заложим разпоредби за по-добър мониторинг и на културите. Благодаря ви. Ето се сови има. Благодаря ви. Сега като обикновено. констатираме, има критичен доклад, който вече е оповестен. Ние казваме, трябва да се направи нещо, но а, а, много ви благодаря за това, че сте започнали да действат. През цялото време аз се питам а, какво ще кажат моите избиратели, да накопаците в моя избирателен район, когато аз им а, кажа какви са констатациите. 50% не е, бог знае кака, впечатляваща цифра. Веднага ще ме попитат хората какво сте правили до сега през всичките е, изминали години. Няма ли начин да си обясним това разминаване? Нека да ви кажа, от личен опит, че направихме първото. Първото е да си дадем нужните инструменти а, и после важното е да знаем как да ги приложим на практика. Ако разгледате всички инструменти, не само от комисията, но въобще и всички други са законодателни органи, които вече функционират, мога да ви кажа, че имаме много силни инструменти. Въпросът обаче, нека да ви дам един простичък пример. Представете си, че сега държавите членки приготвят оперативни програми за структурния фонд за рибарството. И ако една държава членка представи един лош план, без ясни приоритети, недобре организиран и комисията приеме програмата, добре, ще имаме инструмент, но няма да можем да го използваме добре. Така че ние сега влизаме в фаза на а, имплементация, на прилагане на практика и а, това е сътрудничество между Националната администрация и комисията от момента на подписването на този ангажимент. И а, това означава, че ние приемаме тези инструменти много насериозно и трябва да ги прилагаме така. Тоест, законодателите са приели едни документи, сега трябва да ги прилагаме. Иначе, защо сме си хабили усилията да правим такива инструменти? Да, dass wir dieses Recht, das wir haben, dann jetzt auch wirklich umsetzen. Това право, е, с което е, е, сме облечени, може да се прилага и също времено се оказва, че има и други права, които не можем да прилагаме. Давам думата на колегите, които желаят да вземат думата. Позволете ми, госпожо председател, първо да благодаря за отговорите, които получихме. Имам няколко принципни въпроса Държавите членки получават средства от фонда за рибарството, но принципите и изискванията не са съвсем ясни. Това вече е потвърдено. Питам се в крайна сметка, защо през последните 7 години комисията не е реагирала, не е казала, че не съществува разполага с необходимите инструменти. Трябвало е още преди години да е, сигнализира, че се нуждае от е, определени инструменти. В това отношение правото на поемане на инициативата е при комисията. Да, добре, финансовата перспектива се изготвя от държавите членки, но е, това се прави в крайна сметка е, на 1 е, януари 2014. Сега, междувременно, вече е 21 януари 2015 година и ние не знаем как точно ще изглежда тази перспектива и как ще се отчитат средствата, какво ще се отпусне, за какво и така нататък. Дали е, средствата са изразходвани целесообразно е, през изминалата година и редица въпроси. Ако е, се отпускат средства за е, аквакултурно съоръжение е, и е необходим някакъв път е, през гората, този път трябва да се изгради. Той може да бъде финансиран. Въпросът е как точно е, трябва да се постави искането и как точно ще се контролира изразходването на средствата да, е, искам да ви информирам за това, че Е, ние естествено сме е, е, информирали колегите от Комисията по рибарство за това заседание, поканили сме ги и сме разочаровани, че е, Коми... не се озова. Комисията. Да. А, сега, първият въпрос беше доста общ. Ако, разбира се, имате по-конкретни въпроси, мога да ви дам по-конкретен отговор. А, ако, например, средства за аквакултура са похарчени другаде, мога да предвидя два сценария, така в най-общ план, разбира се. Ако това е направено ясно с препрограмиране, тогава няма нищо грешно, нищо лошо. Ако структурният фонд успее да види някаква възможност за препрограмиране, Например, за началото на програмния период са предвидени много инвестиции за аквакултура, но в крайна сметка сектора няма да прави такива инвестиции, не представи проекти и така нататък. И в средата на периода се каже няма търсене за тези средства, в такъв случай ще има препрограмиране. Това е нещо напълно законно. Но това е което мога да ви кажа най-общо. трябват ми конкретни данни. Втори, това е първият, е, първият сценарий. Т.е. ако няма търсене за тези средства по дадена програма, държавата ще препрограмира средствата, ще ги пренасочи на друго място. Сега, ако ако има такова препрограмиране, обаче то не е оправдано в такъв случай, ще има, разбира се, нарушение и те ще трябва да кажат на комисията за какво са изразходвали средствата и ако те са ги изразходвали по програма, която не отговаря на приоритетите на комисията, в такъв случай комисията ще откаже да плати средствата. Но разбира се, за по-конкретен отговор имам нужда от конкретен случай, конкретни данни. Но това са основните два сценария – препрограмиране или разход, който не отговаря на условията за достъп и на ам, приоритетите и съответно комисията ще откаже да плачи. По 2014-2015, да, за съжаление, натрупали сме с, е, забавения, тъй като процеса на приемане на структурния фонд отне време по две основни причини. Както знаете, фонда за рибарството, макар че той е сравнително малък, за първи път е част от петте фонда и те вървят заедно, когато трябва да се приемат общите разпоредби. Така че всичките одобрявания на петте структурни фонда са в общи разпоредби, които пък се забавиха в трилога и съответно там идва а, закъснението и в крайна сметка фонда беше прият през март 2014. Това е по-късно, отколкото теоретичната дата на влизането в сила на новата структурна политика. Просто имахме закъснение, забавене в процеса по съвместно взимане на решение. От този момент нататъка ние се опитахме да ускорим процеса, доколкото това е възможно. И се надяваме, че ще приемем всички планове в първото полугодие тази година. Разбира се, допустимите инвестиции вече се знаят, защото условията за допустимост по различните проекти вече са утвърдени и е възможно за държавите членки да започнат да правят инвестиции. Тоест, това не означава, че трябва да чакате с инвестициите, просто защото някои разпоредби не са прияти. Напротив, вече има а, определени приоритети, условия, така че можете да инвестирате. Има си условия за допустимост. Тоест, няма да има спиране, временно спиране на инвестициите. И така или иначе, Факта, е, че оперативната програма не влиза в сила от първия ден на новият период, 7 годишния период, не е нищо ново. Както знаете, рамката за 2007-2013 стартира през 2008. Тогава стартира оперативната програма, т.е. една година закъснение. Даже повече от една година. Така че, за съжаление, не е нищо ново оперативната програма да влиза в сила по-късно. Но това не е спряло доброто развитие. Това е 7 годишен период. Знаете, че условията по N плюс 2, N плюс 3 дори са спазвани, вече са заложени, така че имаме достатъчно време, за да има добро развитие на селското стопанство. Благодаря. Danke. Já ještě možná vám upřesním tu otázku eh, kolegy Liberackého, který... Благодаря. Ще уточня въпроса. Колегата Либерацки питаше как да се насяме към държавите, които не са използвали средствата по правилата. Тези държави ще бъдат ли санкционирани и какъв тип санкции ще се наложат? Мисля, че в днешният дебат трябва да попитаме е, дали наистина а, трябва да се отпускат средства по-нататък, когато държавите имат големи а, проблеми и големи нередности в фондовете, в използването на тези фондове. Genau. Die Kommission nochmal und dann der Europäische Rechnungshof. Bitte. Отново комисията. Благодаря, госпожо председател. Сега, това е дискусия, която ще е много добра за бъдеще защото със законодателите решават, че има специфични фондове за риболов. Това беше определено миналата година. Комисията няма никакво намерение да задава сега въпроси по тази тема. Ще започнем дискусията относно бъдещето на структурните фондове и когато започне тази дискусия, тогава ще бъде правилното време за за създаване евентуално на други фондове или пък къде да включим аквакултурата към кой фонд и така нататък. Цялата тази дискусия е адекватна, но тя е за бъдещето, след 2021. Защото имаме сега рамка, която е приета от законодателите. Благодаря. Така ли um, Господин Кърдив. Какво точно е ставало през изминалите 7 години? Това е, е, е период, е, в който е можело да бъде извършено много. И е, сега е, е, Всъщност е, комисията разполага с повече правомощи и това е правилният момент. Е, това е точният момент, в който е, комисията би могла да предприема повече действия за правилно изпълнение на изискванията и целесообразно изразходване на средствата в държавите членки. Е, нека комисията да не пропуска този е, много е, точен момент за набелязване на мерките за постигане на по-добри резултати. Томаш, нашия докладчик, накрая има думата. Благодаря ви. Благодаря на господин Картив за оценката. Благодаря и на комисията за всичко, което чухме от нея днес. може би е останало впечатлението, че сме прекалено критични към изминалите периоди. Но ако си позволяваме повече критични бележки, то е за да избегнем проблеми в бъдеще. Критичният подход всъщност цели подобряване на методологията ако през изминалите 7 години е, бяха предприяти някои действия, е, сега е, щяхме да отчитаме по-малко слабости в рамките на изразходването на средствата на Европейския фонд за рибарство. Благодаря за вниманието. Благодаря на Комисията на Европейската сметна палата. Е, в заключение можем да кажем, че надеждата последно умира и ще видим как ще се процедира по отношение на необходимите належащи мерки, бих казала, как ще се изпълнят новите изисквания и след няколко години отново ще говорим по тези въпроси. И тъй като сега предстои да разгледаме в точка 4 и 5 е, два панорамни анализа във връзка с е, пропуски, при покривания предизвикателство на механизмите за отчетност и одита в публичния сектор, както и е, панорамен анализ за това как оптимално да се използват средствата на Европейския съюз анализ на рисковете. Бих помолила колегите да обединят всъщност своите становища в първият панорамен анализ става дума най-вече за пропуските, така, дублирането, припокриването във връзка с механизмите на Европейския съюз. Във втория доклад става дума за това как да се действа в бъдеще, как оптимално да се използват средствата. Така че е, сега е, благодаря много е, на е, двамата представители на е, Кевин Кратив и е, Игор и Даниел Людборс е, за това, е, е, че са работили по тези теми. И сега ще дам думата първо на Кардив. Е, е, Кевин Кардив. Благодаря ви, господин председател. Може би за редица от послушите в залата самата идея за обзорния преглед е доста нова и за нас това е нова публикация. Целта й е да предостави не толкова задълбочената специфична специфичен анализ, който обикновено предоставяме, а е една по- обща представен и по-общ преглед в определена област. Целта също така да се подпомогне дебата между е, институциите, взимащите решение на европейско равнище и другите заинтересовани страни за отчетността и начинът по който аудиторите допринасят за тази отчетност. Предполагам, че редица от вас вече са чували това представяне, така че съвсем накратко ще ви обясня какви са елементи на системата за отчетност в Европейския съюз. Като цяло изглежда доста проста. Основният действащо лице, е Европейската комисия отчетна, е съвета и Европейския парламент за своите действия и а, този процес се подпомага от независимият контрол и наблюдение на Европейската сметна палата. Но както знаете, ще в Европейския съюз никога не са прости. Европейската комисия се оказва само един от много действащи, едно от много действащи деца в Европейската система, който разполага с възможност да разходва средства и разполага с а, съответните правни правомощия. Ето защо структурата на отчетност се оказва доста по-сложна. Вие в Европейския парламент и съвета в 10 различни конфигурации носи отговорност след сигурно долу е от Лисабон. Националните парламенти също имат своята роля, както и регионалните парламенти. И разбира се, ние сме отчетни не само на представителите на гражданите, но и пред самите граждани, които, както знаете, са 500 милиона. И казвам други думи, системата се оказва забележително сложна. А Европейска сметна палата е само един от многото аудиторски органи, който, взима, който участва в тази система. Но въпреки сложността си, предвид всъщност сложността и огромния размер на тази система за отчетност, естествено има и пропуски и припокривания и това е целта на обзорния преглед. Конкретният въпрос, на който сме се спрели във, във връзка с европейските институции, е какво е обхванато и какво не е обхванато от европейската структура. някои структури, които са много тясно свързани с структурата на Европейския съюз. Зададохме въпроса кой за какво точно е отчетен, коя част от изпълнителните служби е отчетени за какво и пред кого, защото се казва, че не винаги сме отчетни пред парламента. В някои случаи сме отчетни пред други структури. Въпросът беше кой е аудиторският орган и дали е достатъчно надежда, в някои случаи да, в други случаи не толкова, след което самият аудитиращ орган трябва да отчетне пред Европейският парламент. Се оказва, че в няколко конкретни случаи тези условия не са изпълнени. Разгледахме причините за възникването на тези слабости. Сигурно до извода, че причината за различните структури за отчетност са причина и за различните аудиторски структури. Всичко това зависи от много различен начин, по който се ръководят действията в Европейския съюз. В някои случаи Европейския съюз носи отговорност като координатор на по-голямата част от изпълнението и взимането на конкретни решения се извършва на равнището държавите членки. Стратегията е като Стратегията Европа 2020 година, бюджетната координация в рамките на европейското полугодие и т.н. Всичко това са примери за случаите, в които Европейския съюз е, до голяма степен участва в определянето на целите на изпълнението от, се извършват в държавите членки и съответно аудитирането е много разпокъсано. Има и други области, като Шенген и еврозоната, например. Така че се оказва, че самият Европейски съюз не е един, една, единна структура с еднакво ниво на отчетност, което осложнява системата на аудитиране. Партньорствата с трети страни, с частния сектор имат собствени структури за отчетност, като някои от тях може би доста, са доста слаби, може би ви имате по-ясна представа като Европейски парламент какъв, какъв точно е процес за отпускане на средства на външни партньори. Ето защо в крайна сметка до голяма степен естеството на Европейския съюз води до разликите, които и несъответствията, които съществуват, но те могат да бъдат намалени. Цялата тази сложна структура беше допълнително влушена от необходимостта да отговорим на финансовата криза. Разбира се, този отговор беше необходим, не твърдим обратното, но сега а, е, кризата започва да очумява и може би е крайно време да погледнем какво точно създадохме в контекста на спешни мерки взехме създадохме нови структури и нови инструменти. Въпросът е дали има достатъчно надежна система на отчетност и на аудит за тези инструменти. Отговорът е в много случаи вероятно не и сега е момента да ги преразгледаме, може би. Предлагам ви да се запознаете с самия преглед, но като цяло стигнахме до извода, че има пет основни посоки, в които би трябвало да насочим анализа си. На първо място е отчетността, която и контролът точно основаващ се на сътрудничество. И Европейски парламент и Европейски сметна, на палата имат възможност да засилят връзките си, да направят по-естествени връзките с а, различните ни партньори в рамките на Европейския съюз. В нашия случай става въпрос за другите институции, аудиторски институции, във вашия случай става въпрос за националните и други парламенти. По този начин може да гарантираме, че кампусите, в които в момента има разпокъсаност на контролата, като той се основава, като се изпълнява на няколко равнища, би могъл да се засили чрез по-добро сътрудничество. На второ място разгледахме възможността за послед... на последователността, защото има непоследователност в отчетността до сметната палата, в други случаи отчетността пред Европейската е парламента, но те обикновено се държат на конкретни причини, които може би вече не са необходими, така че трябва да се опитаме да засилим съгласуваността. Имаме нужда от по-добър по контрол на първа линия от страна на държавите членки за изпълнението на европейския бюджет и това е целта на вашата комисия в ежедневната ви дейност. Имаме нужда също така и от повече усилия за отчетността. Т.е. трябва да се определя не само дали средствата се изразходват по предназначение, но и дали те постигат необходимите резултати, след което трябва да се преодолее и препокриването при аудита чрез по-добро сътрудничество между сметните палати. Както вече казах, структурата е много сложна, затова няма и възможни прости решения, но най-важното, за да се подобре структурата за бъдеще, е отчетността винаги да се взима предвид, когато се разработват нови структури, когато се, се реформират вече съществуващи структури. Важен е въпросът за аудита, но е много важен, пак казвам, въпросът за отчетността пред Европейски парламент и останалите органи. Отчетността винаги трябва да се взима предвид от взимащи политически решения и при изграждането на нови модели и нови институции трябва, доколкото е възможно да прилагам вече съществуващите модели на отчетност, или казвам с други думи, трябва, доколкото е възможно, да избягваме създаването на нови модели на отчетност за нови институции, освен случай, когато това наистина е напълно задължително. В заключение имаме нужда от някои основни ръководни принципи в дейността ни по преглед и изграждане на системите на отчетността в по отношение на новите инструменти. На първо място, отчетността трябва да се извършва на равнището, на което се взимат политическите решения, но трябва да се вземе предвид и равнището, на което съответните решения имат своето въздействие. Трябва винаги да се гарантира демократичната законосъобразност и легитимност, като си има предвид винаги равнището на трансфера на суверенитет от държавите членки към Европейския съюз. Благодаря ви с удоволствие. Ще отговоря на въпросите ви сега или след поставянето на изложението на докладчик, както предпочитает председателя. Zweite Landscape Review vorzustellen, Herr Lutbarsch, bitte. Ще помоля Игор Слюстбаш да представи вторият е, доклад е, във връзка с панорамния анализ. Госпожо председател, уважаеми членове на тази комисия, за мен е чест да ви направя една презентация, то точно след господин Карлиев. Това е презентация, която е изготвена от Сметната палата. Искам да ви благодаря за нивото на интерес, който вече представ... представихте за свидетелствата към тази презентация. Нека да ви представя основните идеи на Сметната палата за управлението на европейския бюджет. 2014, както знаете, беше специална година. Имаме нов парламент, нова комисия и е, започнахме също 7 годишната нова програма за 2014-2020. Само преди два месеца, през ноември 2014, Сметната палата представи годишният доклад. Там данните не са кой знае колко по-различни от предишният. Скоро видяхте и дебата в Европейския парламент също с държавите членки за различните доклади за бюджета за 2015. И сега Европейският съюз определено трябва да покаже една добра употреба на ограничените си ресурси. Искахме, нашите граждани искат да искат гаранции, че средствата им се използват добре и с добри цели, за добри цели и че има резултати, конкретни резултати. Имаме конкретни цели за бюджета. Надяваме се също да ги изпълним. Знаете, че има големи предизвикателства. Вече има 16 държави, които са в еврозоната. Това със сигурност ще, се, е, ще бъде един добър отговор на финансовата криза. Финансова криза, която повдигна големи въпроси пред всички нас. Има още много работа на вътрешния пазар. Европейският бюджет – е сравнително малък. Около 1% от а, а, комбинираните приходи на 27-те държави. И с този бюджет, това не е бюджет, който, а, се, който може да се съпоставя с бюджета на отделните държави членки. Те си имат свои национални бюджети, които се използват на национално ниво. Имаме четири основни правила за доброто управление на бюджета ни. Първо, а, има риск бюджета да не бъде употребен така, както трябва, според правилата. Второ, а, бюджета може да не бъде отчетен правилно а, в а, сметките. Третия риск е, че бюджета да не се изпол... може да не се използва мъдро, т.е. да се наруши доброто финансово управление. четвърто, че европейския бюджет може да няма добавена стойност и че очакваните резултати може да не се осъществят. Ако управляваме добре тези рискове, ще имаме много добро качество на използването на бюджета. Но Сметната палата посочи три основни проблема, където има нарушения или грешки. Нека да ви кажа какво е, откъде идват тези грешки. Първо, според правилата, харченето на европейските пари според правилата, ние имаме негативно становище за използването на бюджета, защото административните разходи, в административните разходи процента на грешките е над допустимото ниво. Това беше също показано и споменато в доклада за предишният период. Някои от а, причините са свързани с а, а, а, това, че средствата понякога като че ли не са използвани пълноценно. Второ, относно резултатите от бюджета като че ли бюджета не е използван достатъчно добре за, и а, няма добавена стойност за европейските а, усилия. Това означава, че няма добра подготовка на проектите, няма добро изпълнение и няма добър контрол после. Ако няма добра подготовка, няма оценка на, правилна оценка на нуждите, които ще, се, ще са на лице, и на резултата съответно има неправилно използване на средствата. Трето, Сметната палата забеляза 6 основни проблема. Първо, допустимостта, правилата за допустимост за такива финансиране. Второ, обществените поръчки, правилата за тях. Трето, капацитета на държавите членки да управляват и харчат европейските пари. Четвърто, координация на европейския националния бюджет и а, влиянието на годишния бюджет върху дейностите и паричните потоци и тяхното управление и накрая добавената стойност от европейските средства. Искам да ви дам няколко примера, които сме посочили относно първите три типа причини. Първо, правилата за получаване на пари от европейския бюджет, те са много сложни и условията за допустимост също са неразбираеми. Има допълнителни изисквания, които са всъщност понякога излишни и налагат само административна тежест. Резултатите показват, че много често също има неправилно използване и неправилно прилагане на правилата за обществените поръчки. Някои кандидати са облагодетелствани спрямо други. И третият пример е несъответствие в сметките, когато става въпрос за спазване на правилата и различни условия. Всичко това може да бъде също така засегнато и от недостатъчно обучение на администрацията на държавите членки. В такъв случай какво трябва да направим, за да можем да подобрим този проблем? Комисията и държавите членки трябва да внимават средствата да са харчени мъдро, разумно и да направят всичко възможно, за да гарантират това. Но скорошните развития така както и с многогодишната финансова рамка за следващия период, говори за упростяване на управлението на бюджета, за да можем да се възползваме от това и това да бъде добро за всички действащи лица, трябва да помислим и за добрата, и за доброто използване, за контрола, за управлението на бюджета и накрая и за междинните проверки на тази а, рамка. Уважаеми дами и господа, благодаря ви и за вниманието и ако имате въпроси, ще се радвам да отговоря. Благодаря ви помолих да се объединят двата доклада, тъй като и двата панорамни анализа, тъй като те са тясно свързани помежду си и са тясно свързани с дейността на нашата комисия. Първият доклад всъщност има предвид най-вече така, екстернализацията на е, някои от е, задачите, е, децентрализацията. Е, ние имаме децентрални агенции, имаме изпълнителни агенции и е, много често не можем да установим, в крайна сметка, кой стои зад проблема. Е, говорим за споделено управление, е, но то е, включва прекалено много аспекти от една страна имаме проблеми в еврозоната, върху които не можем да въздействаме, но същевременно гражданите ни обвиняват и за тези проблеми във връзка с еврото. Други сили успяват да извлекат полза от тези проблеми в еврозоната. Същевременно създаваме нови финансови инструменти, нови публично-частни партньорства, нови на организации и така нататък. Е, през последните години просто създадохме е, много нови такива инструменти, организации, е, инициативи и откровено казвам, аз самата вече не мога да се ориентирам лесно. Не ми е, никак лесно да обозря всичко това и да го обхвана. Е, така че е, документа е, и панорамния анализ на Сметната палата е изключително важен. За първи път се прави опит с един такъв панорамен анализ да се идентифицират проблемите и същевременно да се предложат и някои препоръки. Ние трябва да продължим естествено с размислите за това, кои са най-подходящите мерки, за да преодолем тези слабости. Е, разтревожена съм и имам повод да бъда разтревожена. Когато е, говорим за отделните инструменти, е, ще трябва при всички положения да се опитаме да разберем какво точно се случва с тези инструменти, за да можем да разберем и дали правилно сме ги подбрали. Вторият анализ също е много интересен. Той включва различни детайли, които много ми харесват в е, е, частта за е, общата селско-стопанска политика е записано, че само една трета от получателите на помощи в рамките на селското стопанство са под 35 а следващата една трета и повече от една трета са на 64 години. Това е естествено един проблем. Когато прегледаме тази статистика за получателите на бенефициерите, се питам всъщност дали правилно сме поставили акцентите Опитвам се е, да констатирам какво точно сме направили в рамките на общата селско-стопанска политика, като че ли най-неравностойно е, е, е се разпределят, е, така да се каже, нещата именно в тази сфера. Чехия, Словакия, е, Унгария, Германия, България. Е, като че ли там е, най-ясно се очертават именно тези е, разминавания и структурните проблеми на Европейския съюз. Ако правилно разбирам първия панорамен анализ, е, основният проблем е структурната политика. Вие с право подчертавате, че равнището, което предоставя средствата, което отпуска средствата, трябва всъщност да бъде и равнището, на което се взимат решения и което отговаря след това за изпълнението на решението. А ние какво сме направили? Един отпуска средствата, друг взима решенията. Е, от тук естествено проистичат проблеми. Давам думата и на колегите, спирам с моите бележки. Госпожа Аяла Сендер желая да вземе думата. Моля ви да ме извините. Трябваше да участвам и в заседание на друга комисия, където също се представяше едно интересно изследване. Във всеки случай, чух последните думи на нашите гости от Сметната палата. Разбрах и това, което каза госпожа Гресле. Похвално е това, че се опитвате да обхванете цялата система на контрол, на аудитиране, на оценка на целесообразността и ефикасността, тъй като така и така е, разполагаме с ограничени средства на европейско равнище, е изключително важно е, да помислим за отделните процедури, изисквания, методи. Всъщност е, по отношение на изпълнението, на изразходването на средствата е, по един ефективен, ефикасен и целесообразен начин отговарят държавите членки но същевременно е, няма е, в това отношение собствени средства е, в бюджета на Европейския съюз, така че е, е, нещата се изместват към националните държави, а там вече е, действа механизма на националния егоизъм много често. Рекурсос има е, немалко спорове за това как точно трябва да се разпределят между държавите членки е, средствата и това, че един взима решенията, друг следи за изпълнението на тези решения, не е оптималният вариант, естествено, да постигнем европейските цели – Нека е, поставя акцента върху някои важни моменти, е, които са свързани естествено и с сроковете. Аз винаги се спирам и на е, времевите аспекти. Е, от една страна европейския бюджет, от друга страна е, годишните, отчети, е, годишните бюджети на държавите членки, отчитането, годишните финансови отчети, всичко това понякога се разминава. Ние би трябвало да съкратим в някои случаи сроковете, за да обхванем цялата тази ос на времето. Да, е, панорамния анализ, е, който вие е, сте подготвили, включва целият този период от 2007-2013, как точно се изготвя бюджета, отново сроковете и след това вече се включват и държавите членки. И според мен става дума за две теми в този панорамен анализ. От една страна способността на държавите членки да изразходват средствата целесообразно и съгласно правилата за изразходване на бюджетни средства в Европа. Спомням си, че при посещение на определени региони в Испания съм забелязвала именно това разминаване в Европейския съюз, най-вече разликите между отделните държави членки. Казваше се в региона, в който работех, че Великобритания не желая да се придържа към принципите и правилата за изразходване на определени средства от европейския бюджет. Е, това е просто една констатация. Държавите членки много често се оплакват от проблеми във връзка с управлението на средствата и начина по който се освояват и изразходват средствата. Бихте ли могли да споделите с нас вашия опит от това как точно върви процеса в старите, в новите държави членки, е, когато има промени, дали бързо се реагира, дали е, съответните администрации свикват е, бързо с новите изисквания. А по отношение на сроковете, да, тук имаме проблеми, естествено. Проблема при нас е, е от една страна е срок 7 години, от друга страна е един, една година. Как можем да свържем нещата или да променим нещата по отношение на периодичността? как бихме могли да решим проблемите, може би да упражняваме малко повече натиск върху държавите членки по отношение на освояването и изразходването на средствата и как точно да се подобри управлението изобщо на средствата, административни структури и така нататък. Става дума най-вече за това как да се подобрят нещата, как да се подобри цялата система. Естествено, това обикновено е, е задължителната препоръка, но е, зад нея се крият редица, редица е, действия, които са свързани с, с структурата на бюджета, е, е, с изразходването на бюджетните средства, може би трябва да погледнем е, все пак по-подробно и точно нещата и да помислим за една по-добра структура на европейския бюджет. И, и е, да се избегнат споровете между държавите членки, но същевременно заедно с тях, естествено, да е, помислим за една по-добра, по-рационална структура на европейския бюджет така че е, да се открият и нови възможности за собствените ресурси на ЕС. Това, според мен, ще допринесе за едно по-добро управление на бюджетните средства. Е, Благодаря. И аз приветствам двете презентации. Обръщам се отново към екрана. Е, за първите два маркера за добавената стойност и за управлението, както и за а, качеството на това управление. Може би наистина трябва да поставим акцента точно там на работата, която а, вършим в това отношение. А, първата ми забележка е, че наистина трябва да упростим нещата и това не означава да упростим правилата, така както сме се опитвали в миналото да упростим цялата структура. Мисля, че и тук другите колеги ще се съгласят. Много е сложна структурата. Държавите членки, отделните региони, агенции, нпо много им е трудно на тях да координират всичките отделни звена и да следят дали парите се харчат както трябва. Мисля, че също трябва да помислим кои са политиките, които се прилагат тук. Тук, например, в Испания, преди няколко години видяхме, че има 44 междинни агенции и други, които се занимават с тези политики. Сега е вярно, че това зависи от устройството на самата държава, но това пък води до един много труден контрол на веригата. Именно за това упростяването е добре дошло. Разбира се, ние нямаме конкретен орган, как, конкретен отговор как точно да го направим. Особено когато имаме такова сложно държавно управление, но а, трябва наистина да упростим нещата, за да можем системата за управление и контрол да действа ефикасно. Именно за това се обръщаме към Сметната палата, защото е добре добре да обсъдим с тях тези процедури. Те ни дават интересни идеи и понякога наистина има нужда от конкретни такива отговори и решения. Благодаря. Ще задам а, а, още един въпрос а, към а, господин Лютварш. Това е първият е, документ, в който а, е, виждаме нещо за а, е, регламента за служителите. Да, действително, от, може би за последните 10 години това е първият документ, в който виждам нещо написано за този е, статут. Е, немалко проблеми има и в в тази връзка, така че струва си наистина да се обръща внимание и на тези проблеми има проблеми, има вакуум по отношение на изпълнението. Ние знаем, че при в някои случаи <laughs> не се обръща внимание на тези аспекти. А, а, така, при а, одита на изпълнението, като че ли е, просто те се е, заобикалят е, под мотото, щом нищо не се пише, няма нищо. Може би ще трябва да се дадем думата на господин Начбор. Основният въпрос е как ще правим промените, доколкото разбирам. А, мисля, че първо трябва да се промени а, относно отчетността. Това е система, която е еволюирала отдавна и няма да се променя толкова много вече. Може би ще има, има някакви промени в самия самата регулация. Но първо, тези, които изграждат политиките, трябва да видят тази е, насока. Ние бихме могли да дадем някакви предложения. Различните агенции, банки, Европейската банка за инвестиции и така нататък, те си имат отделни е, споразумения за отчетност, базирайки се на собствената си структура. Европейската инвестиционна банка, например, дава отчетност пред Европейския парламент на доброволни начала. Тя участва в зависимост от монетарната политика. Просто как, как ще отговорим ние на а, това? Лесно е да изготвим един списък, но ще трябва да поговорим по въпроса. И после има един друг проблем, че структурата на Европейския съюз. Това може да се промени само ако се променят договорите. И, и съответно ние трябва да а, се възползваме от възможностите, които ни се предоставят. Има такива, които се предоставят от време на време. Относно структурата и графика, това е нещо, което бихме могли да предвидим. И също ние непрекъснато говорим за бюджет. Ние сме тук бюджетната комисия, комисията за бюджетен контрол в Европейския парламент. Но тази комисия, както и сметната палата, има за цел да оползотвори максимално европейския бюджет – и да го използва с добри цели. Трябва да помислим малко повече за структурата на отчетност, така че да отразява именно европейския бюджет. Така или иначе, мисля, че изхождаме там. И нещо друго, което трябва също да помислим, е това разединение, което се получава Европейски съюз спрямо държави членки, държави членки спрямо региони. Трябва да видим как трябва да упростим нещата. Вече беше говорено за упростяване, но самата структура си е сложна. Нека да не забравяме, че имаме голяма субсидиарност, особено на регионално ниво. Може би трябва просто да се научим да работим по-добре с една такава сложна система. Не мога да ви дам отговор, но това е което мога да предложа. От личен опит знам, че след финансовата криза в Европа това е най-важен въпрос, защото ако искаме да помогнем на държавите, които са в затруднено положение, знаете, че Европа трябва да помага директно, трябва да се намеси директно в националните политики. Но а, ако ще го правим това, трябва да имаме още по-добра отчетност, по-добра, по-добро управление и яснота при взимане на решенията и съответно да помислим и за резултатите. Така че просто се опитвам да изготвя списък с евентуални идеи какво да правим. И относно прегледа на ОСП, опитахме се да направим едно ясно становище преди около 2 или 3 години, не си спомням точно, и мислихме, че евентуално трябва така да процедираме и се направят. Тогава с този преглед дадохме големи идеи и дадохме много доказателства за примерно това, което не работи или не. Така че това е което мога да кажа на този етап. И ако имате някакви конкретни въпроси, ще се радвам да мога да отговоря. Weitergereicht. <laughs> Е, сега ви прехвърляме горещия картоф. Да, благодаря ви. That, uh, many of you who took floor are uh, Благодаря много за а, милите думи, които чух за извършената от нас работа. А, а, господин Кардив е, и аз действително извършихме една немалка част от задачата, която си е поставила сметната палата и аз лично смятам, че господин Кардив свърши много повече. Ако говорим за изминалите години, ще трябва да а, направим един преглед на а, основните моменти а, в общата сълскостопанска политика, в а, а, структурните а, фондове и така нататък. Да. А, има а, извършени а, одити от Сметната палата. А, през изминалите години и трябва да прегледаме и техните заключения и препоръки. Хубаво би било във всеки случай, особено за новите държави членки и за комисията да се направи един такъв преглед на въздействието на определени мерки през последните години, за да се види какво може да се направи по-добре в бъдеще. Е, устойчивостта на общата сълскостопанска политика. Това е всъщност основният момент е, в панорамния анализ. Е, естествено, ще бъде от съществено въздействие за, е, от съществено значение за работата на администрацията, е, която е и в е, фокуса на е, подобни одити. Аз е, е ще предам е, всичко, което е, се говори тук на е, ръководството на Сметната палата. Правилата за освояване, изискванията, процедурите, са един много важен въпрос. Но също времено тук имате, така да се каже, портфейли, е, е, свързани, закачени за отделните държави членки. Е, и е, как точно е, се взимат решенията във връзка с изразходването на средствата. Много често всъщност държавите членки просто за да спазят формално сроковете, така да се каже, се, не внимават толкова за начина по който изразходват средствата, а следят за спазване на сроковете, за да не загубят тези средства. Много важно е, е за бъдеще да помислим за правилното изразходване на средствата, когато казваме правилно, редовно изразходване, имаме предвид съгласно правилата и изискванията, но някои от тези изисквания и правила трябва да се променят, може би. Естествено, финансовото управление е, се концентрира най-вече върху изразходването на е, средствата, а не толкова е, върху ефективността, економичността и ефикасността, които са за нас особено важни като аудитори. И в крайна сметка, в заключение можем да кажем, че е, въпросът е как да постигнем по-добри резултати във връзка с изразходването на средствата от е, бюджета на Европейския съюз. Е, това е ключовия въпрос. Как точно да. Този въпрос да стане и основният въпрос, който да осъзнаят хората, които са свързани с изразходването на тези средства и отговарят за тях. Може би е, за вас би било много важно да разполагате с резултати от една оценка за е, рисковете при изразходването на бюджетни средства от е, европейския бюджет. И е, това ще ви помогне е, и е, да решите как могат да се преодолеят е, тези е, рискове. Комисията е, естествено е, е отговаря е, до голяма степен за е, тези въпроси, които обсъждаме, но и е, държавите членки. И въпросът е да наделее, така да се каже, общият интерес, да се вземе решение за това какви интереси би трябвало да движат и отговорните институции на европейско равнище и на национално равнище. И именно, така да се каже, действията в съответствие с идентифицираните общи интереси да стоят в основата на аудита. Благодаря ви. Ние естествено мислим най-вече за това как бихме могли ние да подобрим нашата работа. Като чувам, че Сметната палата мисли за реформа, си казвам, че и аз може би трябва да поставя този въпрос на дневен ред. Как да реформираме нашата дейност? Госпожа Яла Сантрата, съвсем набързо трябва да ми напусна след малко, тъй като имам да правя изложение в друга комисия. Най-напред бих искала да ви благодаря за различните възможности, които ни давате за бъдеще. И двамата ни споменахте възможността различни възможности за правене на количествен анализ на различни елементи и да предоставяме обратна връзка с бенефициентите, защото ние понякога забравяме част от трудностите, с които вече сме се сблъсквали. Не болно съм съгласна с господин Вон. Но по изпускане това си спомням, че когато се борех за, срещу бедността и изключването извън Европейският а, парламент, с съвместно с хората, които на първа линия се борят срещу маргинализацията, се сблъскваме с много големи трудности, защото непрестанно справяха опити за опустяване и канализиране на всички фондове чрез една, един национален орган. И се оказва, че да достигнат тези средства до НПО, за да има истинско сътрудничество и с Европейската комисия се оказва почти невъзможно. Затова имаме нужда не просто от упростяване, имаме нужда от запазване на възможността бенефициентите да имат пряк достъп. В противен случай на практика няма достатъчен достъп, защото има опити всичко да се централизира през един държавен орган. Дадохме ни пример с Австрия. В Австрия има такъв опит един а, държавен орган да се занимава всички възможни разходи, но това не винаги е най-добрият подход. Така че трябва да запазим доброто равновесие, за да сме сигурни, че продължаваме да имаме възможност да действаме на място, но трябва да има и опростяване, без обаче това да значи, че се намаляват възможностите за взаимодействие. В противен случай, ако разполагаме само с един човек, който носи отговорност за цялата отчетност, има възможност за човек да няма необходимите канали и необходимите взаимовръзки с изпълнителните органи на по-низко равнище. Колкото по-голяма е държавата, толкова повече се губи връзката между пряката отпускане на средства и крайните бенефициенти. Това е един много важен елемент, който трябва да се взима предвид. Да изглежда добре на по да има само едно звено за контакт, но когато има само едно звено на контакт, се губи възможност за връзка по цялата верига надолу. Спомням си, нееднократно сме се сблъсквали с подобни проблеми. Голяма част от потенциала на Европейския съюз беше намален намален, особено през 90-те години и трябваше да се борим, да запазим своите възможности, защото непрестанно се пускахме с един единствен орган, партньор в държавите членки и по този начин се губят много възможности. Господин Цевър. Да, много-много благодаря на господин Кардив и господин Лидбърш от Сметната палата за това, че ни представиха къде точно са трудностите Вчера разговарях с председателя на една национална насърчителна банка и е, той ми каза, че всичко е твърде сложно, твърде продължително като процедура. така че хората просто се обесърчават, когато решат да поискат някакви е, е помощи и финансиране от е, европейския бюджет. Естествено, че ние трябва да контролираме и да следим много стрикно всичко, но а, е, а, е, не бива да пречим. Още преди повече от една година трябваше да започне новия а, период, така да се каже, но все още имаме проблеми с а, оперативните програми, едва наскоро се приеха съответните е, планове на държавите членки и на регионите, така че е, отново се разминаваме в е, времето и в сроковете. Скоро ние ще започнем с средносрочния преглед, а те все още, така да се каже, ще са в началото на изпълнението по проекти и програми. Е, независимо от това какви са били е, условията и изискванията във връзка с е, отпускането на средствата, трябва да се предпазим от така, желанието понякога да изразходваме е, средствата и да отпускаме средства от бюджета, само защото те са предвидени именно за този отчетен период независимо от това дали а, е, си струва да се отпуснат за определена програма или определен проект. Трябва да се опитаме при предносрочния преглед а, е, е, следващата година просто да помислим дали цялата тази структура и система е наистина а, подходяща и трябва да я поддържаме и в бъдеще. Продължаваме да се въртим около това, което и Сметната палата посочва в е, годишния е, си доклад, а именно, че трябва да следим най-вече за това какво се постига със средствата, а не дали са е, отпуснати в срок и дали са изразходвани в срок. Питам представителите на Сметната палата, желаят ли думата в края на тази дискусия? Сметната палата прави препоръки комисията като че ли отговаря. Обикновено отговаря след като се направи доклада. Но все пак ние трябва да си зададем въпроси. Когато говорим за този общ преглед, мисля, че това е момента, когато трябва да си зададем въпросите. Правим доклад, правим препоръки, комисията прави и ако комисията наистина положи усилия да отговори, защо системата все така не си функционира? Защо не е по-добра? Може би наистина трябва да се спрем за малко, да погледнем отстрани и да се опитаме да видим каква е системата, която се сме създали, дали наистина има мотивация за хората, които трябва още да използват, дали има всички нужни инструменти, за да може да се оптимизира използването на парите? Имаме ли нужните инструменти за сътрудничество? Имаме ли мотивация за това сътрудничество? Имаме ли мотивация за сътрудничество от страна на държавите и регионите? Целите, които европейските програми са изградили, наистина ли съответстват на това, което е по документи? Хората, които управляват политиците, които преглеждат програмите, хората, които са бенефициенти, дали не се разминават някъде техните цели спрямо това, което е на хартия. Така че, когато говорим примерно за селско стопанство, каква е целта? Наистина ли е да се оптимизират фондовете за отделните фермери или има нещо друго. Защото в крайна сметка, ако ние не сме честни пред себе си какво искаме, никога няма да го получим. Това е специфичен отговор на специфичен въпрос. Но мисля, че а, вече трябва да излезем от общата картина и да помислим за конкретните проблеми. И трябва да помислим също дали сме честни спрямо собствените ни цели. Das ist jetzt aber zunehmend ein interessanter Morgen, wirklich, muss ich schon sagen. Дебата става все по-интересен, признавам. Господин Вон, иска ли той да вземе думата? Господин Лудмарш, извинявайте. Благодаря, госпожо председател. Имаше едно заседание с на което присъства един от изпълнителните директори на инвестиционната банка. Мисля, че просто има някои проекти, където Европейския съюз може би още не трябва да участва. Това трябва да се осъществява на ниво лендери или някакви федерални структури. И ще бъде по-добре. И мисля, че ще бъде добре за хората, които идват от Европейската инвестиционна банка или други подобни институции, самите те да дойдат и да кажат, че всъщност те, те могат да го свършат, не е някой друг, просто всички го знаят, но никой не го казва. Защото тази амбиция да правим междудържавни проекти понякога се сблъсква с невъзможност. Много трудно можем да имаме добавена стоеност на европейско ниво, защото има някои проекти, които трудно могат да, да бъдат извършени така. И в някои от случаите подобни проекти могат да бъдат съществени от други организации, защото трябва да участват европейски пари тук. Благодаря. Добре, този въпрос пак ще го разглеждаме е, и ще говорим за изнасянето на задачите. Това са неща, които ще ни занимават е, и за напред. Европейската комисия не беше призована да участва, така че тук никой не виждам да иска думата от тяхна страна, но разбирам го, защото този нов инструмент – сам по себе си не е нещо ново. Това всъщност е, е нещо, което събрахме от най-различни документи. Просто резюмирахме нещата. Това са интересни документи. Утре ще обсъждаме тези въпроси с е, госпожа Георгиева, както и с генералния секретар да и е, ще говорим за е, задължението за отчитане, за контролирането и възможностите за упражняване на контрол. Благодаря много на двамата представители на Европейската сметна палата и за това, че отговориха на нашите въпроси и представиха панорамните анализи. За 11.30 днес сме е, предвидили заседание на координаторите. Въпросът ми към всички вас е, можем ли да изтеглим напред това заседание или трябва да изчакаме за 11.30? Не, е, вие казвате 11, обаче едва ли ще успеем. Тогава в 11.30 е, ще продължим с заседание на координаторите. Моля, координаторите да бъдат точни. Това ще бъде голям успех. И така. Благодаря ви. Закриваме заседанието.